започнат междуинституционални е, преговори съгласно е, член 69c, параграф 1 от правилника. Докладите, е, които представляват мандати за тези преговори, са на лице на веб страницата на пленарното заседание и ще бъдат публикувани в протокола на заседанието. Съгласно точка 62 В Параграф 2. Членовете на политическите групи, които достигат поне средният прак, могат да поискат писмено до утре, 24 октомври, 24 часа, решението си да за започване на преговори да се гласува. Ако няма такова искане, то тогава комисиите могат да започнат преговорите без гласуване. Съгласно правилника, точка 105.6